Euh, Господин председателю, вие припомнихте категорично ценностите на Европейския съюз и хуманитарната и политическа криза, която се е разразила в Унгария. Е, имам предложение е, във връзка с добрата воля на този парламент. Нека е, колите на е, Европейския парламент идат в Унгария, е, за да е, превозят бежанците, подпомагайки ги по този начин. Това ще бъде силно послание към господин Орбан и неговия парламент. Ще кажем, че Европейският парламент подкрепя тези бежанци и прави всичко възможно да им помогне. Благодаря, господин Жадо. Благодаря ви. Благодаря за това изказване. Правната комисия на заседанието си на 13 юли 2015 година провери мандата на господин Едвард Чезък и предложи този мандат да се смята за валиден, считано от 11 юни 2015